Не искам да губим време. Започваме с точка 8 в дневния ред, която е доброволчество и доброволческа дейност в Европа. Маркус Кория е докладчик и ще му дам думата веднага. Марко, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Този доклад, който внасям на вашето внимание и съм благодарен за, на секретарията за помощта, в този доклад се опитах да включа редица неща, за които говорихме миналия път, когато проведохме първата размяна на мнения по темата. Докладът е на ваше разположение. Така че няма да повтарям всичко, тъй като вероятно сте го прочели. И съм сигурен, че имате други коментари. Има няколко неща, които искам да кажа. Миналия път установихме работен метод, който се състои в следното. Вместо да говорим и да отчитаме това, което се случи в Европейската година на доброволчеството, искахме да изтъкнем някои инициативи, които да помогнат доброволчеството да не изчезне от вниманието ни след годината на доброволчеството, да продължават хората да мислят за това след успеха на годината посветена на него и да се отчитат някои предложения, които идват при нас от различни сдружения на доброволци всички те искат повече внимание на европейско равнище към тези въпроси. Между другото, говоря, че трябва да има европейски статут на доброволческите организации, за да могат те да получат институционално признание от европейските институции, както и от институциите на национално равнище. Ние бихме желали да се придава повече значение на уменията, които младите хора получават чрез доброволчеството, със съответното прехвърляне на академични кредити, създаване на корпус за хуманитарни доброволци и така нататък, за да може, между другото, да се реагира на хуманитарни кризи, ако те се е, случат в Европейския съюз, да има повече мобилизация на европейските сдружения при подобни обстоятелства. Призоваваме държавите членки и комисията да създадат една а, точка за контакт, институция, звено за контакт между различните институции, да има и един централен портал на Европейския съюз, за да може да се насърчава координацията и признаването на доброволческата дейност, извършвана в Европейския съюз, включително с база данни за най-добрите практики в сферата на доброволчеството, за да може това движение да бъде засилено и да се насърчат добрите практики да се насърчи също така съревнованието с онова, което ние можем да правим най-добре. И накрая призовавам държавите членки да поддържат национални координационни звена, които бяха създадени по време на Европейската година, за да не става дума само за едно контактно звено за организациите на място, за да може да се осъществяват контакти на местно и на международно равнище. Местните и международните организации би следвало да упростят бю... бюрократичните процедури, да предложат данъчни стимули на занимаващите се с тази дейност. Ние говорихме по този въпрос миналия път. Тук съм добавил малко текст за необходимостта да а, за, възможността да се осигури задълж, задължително всеобхватно социално осигуряване за занимаващите се с доброволна дейност, както и държавите членки да насърчават доброволчеството, за да може то да се радва на все по-добре обучени, по-отговорни хора, които се занимават с съответните дейности. Това са в общи линии основните неща, които исках да повдигна. Няма да се впускам в подробности по целия доклад, можете да го прочетете. И мисля, че с този подход и с анализа на Европейската година на доброволчествата преминаваме към разработването на темите е, с оглед на бъдещето и това е най-добрият начин да се отчете тази година и да кажем, че ние искаме да продължаваме в същия дух за в бъдещето. С удоволствие и с благодарност ще приема предложенията на колегите, както разбира се и на докладчиците в Сянка и се надявам, че тогава, когато ще дойде време за гласуване, ще можем да гласуваме с максимална степен на консенсус защото консенсус е нужен за полезното прилагане на тези мерки. Благодаря. Първо бих желала да благодаря за проекто доклада на Марко, тъй като той е, може би най-добрия най-добрия специалист по тези въпроси. Е, разглеждането на доброволчеството е много важен аспект. То може би не се отчита достатъчно, не се признава и европейското население отдава много време за доброволческа дейност, но те би трябвало да бъдат защитени защото ние е, и, и ние би трябвало да продължим да работим и след европейската, след международната година. Аз много се радвам, че накрая имаме а, орган, който може да помогне на доброволческата дейност на европейско равнище. Много се радвам, че и в моята страна имаме по-добра информираност за доброволчеството, имаме веб страници, в Словакия имаме една веб страница, която е с адрес volunteering.sk и там се намират различни възможности за хора да се присъединят, ако хората търсят информация, могат да погледнат в тази база данни, да намерят данни, организации за различните възможности с доброволческа дейност. Аз преди две седмици проведох среща с представители на работодателите. Говорихме за това как работодателите биха могли да окажат подкрепа на доброволчеството. Тук най-важно е ам, значението и защо доброволчеството е важно. Ние знаем, че доброволческата дейност може да бъде различна. Например, може да се работи в младежки организации. Това е една форма на тази дейност. Също така образованието, обучението, получено чрез доброволческа дейност, може да се окаже придобиване на умение, което може да бъде полезно за бъдещия живот на човека. Също така говорихме миналия път за социална закрила, закрила на здравето на доброволците, Необходимо е те да имат медицинска осигуровка поне за нещастни случаи. Това е много важно от моя гледна точка. Едно друго важно нещо е решаването на проблема с данъчното бреме за доброволческата работа, защото данъчните приходи или финансовите вноски или разходите, извършени от доброволците в процеса на тяхната работа, трябва да, бъ, да намерят своето разрешение. В новата програма Еразъм Плюс продължаваме да работим по този въпрос, по Европейската доброволческа служба за младеща. Аз наистина се радвам, че това помага на програмата за европейско гражданство. Мога да говоря много дълго, но няма да го направя. Напълно подкрепям доклада. Ще внесе само някои дребни изменения. Благодаря, Марко. Не можем да не ти благодарим за усилията, които положи в името на каузата на доброволната дейност. Това е нещо, което може да промени живота на младите, които търсят работа. Доброволческата дейност развива умения и осигурява натрупването на опит. Това е свързано с придобиването на нов опит, нови познанства, което е много ценно и спомага за развиване на чувство на себеуважение и принадлежност, което е безценно. Аз мисля, че всеки гражданин в своя живот трябва да извърши доброволна дейност. Това е нещо изключително ценно. И мисля, че именно сред младите трябва да насърчаваме а, усилията за развиване на такава дейност. Освен това, нека да хубаво е да следим как се развива доброволческата дейност, за да можем да а, дадем оценка на тенденциите кои са доброволците в Европа, в какви дей, на какви дейности се посвещават, в е, еднакви ли са във всички държави членки? Не. Зависи ли от културни, законодателни фактори или пък от структурни фактори? И накрая, както ти питаш, Марко, работата необходими са усилия, за да се оцени доброволческата работа. Нека да оценим възможностите, които доброволческата дейност отговаря. Доброволческата дейност обхваща спортни дейности, културни дейности. Благодаря за вниманието. Благодаря и аз. Сантяга има думата. Много благодаря, госпожо председател. И аз искам да се присъединя към поздравленията за Марко. Смятам, че освен, че е голям експерт и специалист по, този, по тези въпроси, е свършил и чудесна работа. Два въпроса искам и аз да почертая. Първият вече всъщност го споменаха, а именно данъчното кредитиране на неправителствените организации и другите благотворителни организации, както и на доброволците като такива. Дали това не би могло да се приложи и към доброволците като принцип. Някои от тях участват в клубове, асоциации от различен вид, например спортни или прочие. И това поставя проблема за необходимостта или не да им се плащат социални осигуровки на тези доброволци. Това създава всъщност недоразумения с Министерството на данъчните събирания. Такъв пример имаме е, скоро в такъв пример имаме от близкото минало в Испания, което води даже до затваряне на някои малки спортни клубове. Така че може би трябва да предвидим данъчно кредитиране или данъчни облегчения за тези доброволци. Радвам се и за осигуровките. Защо? Защото доброволците понякога се излагат на рискове. Те са спасители, планински, морски, физически ръководители и понякога могат да пострадат. Затова смятам, че трябва да са покрити от съответната здравна здравна а, осигуровка. Смятам, че е важно. Благодаря и това е от мен. Благодаря. Vielen Dank. Ich habe eine kleine Frage zum Punkt 8 deines Berichtes. Da steht vertritt... Имам въпрос по точка 8 на доклада ти, Марко. Дали уменията трябва, придобити от младежите, трябва да бъдат включени в Европейската система за кредити. Не знам дали това е целта на този текст и дали това е нашата цел изобщо. Аз исках тези доброволни дейности да бъдат удостоверени по един или друг начин, да пише, например, на някакво свидетелство, това и това лице участва в това и това мероприятие и това да може съответно след това да бъде записано в европейския курикулум Вите Европас, тъй като представлява част от неформалното обучение, така да се каже. Това е прието като практика от 2005 година насам. И за това всъщност се обърнахме на времето с искане към комисията. Сега, толкова различно отношение има към редовното образование и към неформалното, така да се каже, че вече не знам какво, към какво трябва да се придържаме. Ето тук, например, пише, че трябва да бъдат включени уменията, придобити от младежите по време на доброволни мероприятия в така наречения европейски паспорт на знания и умения. Дали някой може да ни даде обяснение по този въпрос? Благодаря. No, Allora, eh, la, mm... Благодарен съм на комисията за присъствието. Пошугувах се. Радвам се за това, което каза председателката, именно въпроса за Европас. Идеята е да се Европейската кредитна система да включи и тази дейност. Винаги можем да приложим предишната система, макар че комисията изрази несъгласие. Благодарен съм обаче на колегите за участието в разискванията. Благодарен съм им за приносът им по време на предишните заседания. Този принос ми е намери отражение в текста. Благодаря предварително и за измененията, които ще бъдат внесени през следващите няколко седмици. Мисля, че се очертава консенсус и, както казах, според мен, това е най-важният сигнал, който можем да изпратим към всички, които извършват доброволна дейност. Очакваме измененията, които ще обогатят моят доклад. Аз лично ще внеса изменение по точка 8. Комисията може и да го е отхвърлило, но ако не може да се включи в европейския паспорт, как ще се всъщност оцени? Единствения на Единственият начин да се отдаде дължимото е да се включи в Европас. Ако не приемат идеята, ще трябва да се обосноват. 5 септември е крайният срок. Най-доброто е да, да стане преди края на лятото. Ще гласуваме на 17 октомври. Прекрасно. Преминаваме към следващата точка в дневния ред, което е достъп до е, интернет сайтовете на обществените органи. Господин Баго. Благодаря. Искам да благодаря на съветниците на НП и на целия секретарият за чудесното сътрудничество предложението за достъпност до веб-сайтовете е, беше представено на Европейската комисия през декември 2012 година. Предложението за директива има за цел вебсайтовете на обществените органи да бъдат достъпни. Това означава, че Европейската комисия ще, ще осигури единни изисквания за достъпност е, в края на 2015 година. Според мен проекто директивата и спазва критериите за достъп до вебсайтовете е, с е, специален акцент върху потребностите на лицата с увреждания. Според мен всички всички вебсайтове трябва да станат достъпни, защото те ще помогнат на хората да водят по-смислен живот и да имат достъп до услугите. Аз мисля, че подходът на ниво държави членки не е координиран, което създава проблеми. Като докладчик ще ви представя няколко допълнения, които предлагам. Най-напред ще започна с 12-те веб сайтове, 12-те веб сайта, предложени от Европейската комисия. Проекто предложението на комисията включва определен обхват на обществени органи и те се обосновават с това, че достъпността на вебсайтовете, на тези конкретни вебсайтове ще доведе до по-голяма достъпност и на останали. Аз мисля, че има разлика между вебсайтове с културно и образователно съдържание. В момента предложението споменава само приложения за университети и висше образование. От друга страна, населението застарява и за това вебсайтовете трябва да бъдат достъпни не само за лицата с увреждания, но и за възрастните. Възрастните трудно виждат, те трудно използват компютри и за това са изправени пред опасност от изпадане в изолация. Когато вебсайтовете станат са трудни за използване, те се чувстват още по-самотни. Ето защо аз бих предложил да се разработят лесни за използване технологии, които да бъдат достъпни и за възрастните колеги. Искам да помоля ком... парламентарната комисия за подкрепа. Очаквам да чуя вашите коментари и наблюдения. От друга страна, първата размяна на мнение беше проведена в комисията ИМКО. Внесохме няколко изменения заедно с депутати, след тях Филип Буоноберта, Анджелили и други освен това е в допълнение към доклада Йоргос Кацимаркакис. Нашето допълнение е следното. Ние смятаме, че сигурността на информацията и защитата на личните данни са все по-важни. В доклада на ИМКО бихме искали да включим проблема, проблемите, свързани с достъпа до интернет страници за възрастните. Освен това, искаме да уточним допълнително изискванията за достъпност на страниците. И искаме да уточним, освен това, съдържанието на тези страници. Подчертаваме значението на политика, която приобщава различните категории граждани към интернет. Поставяме акцент върху цифровия дневен ред, разработването на нови умения, новаторството в Съюза и мобилност на младеща. Декларацията на Европейския парламент от октомври 2011 година за мобилността и уврежданията включва определени елементи, които според нас трябва да намерят място. Необходимо е да се спомене и жестомимичния език. Ето това е смисълът, в който бихме искали да модифицираме документа. Проекто директивата за достъпност на интернет страниците на обществените органи е добър но в последствие ще трябва да го допълним, за да се включат всички обществени органи, независимо от това къде са, кои са те. Благодаря и очаквам да чуя вашите наблюдения. Благодаря, Золта. Микрофон, моля, за председателката. виждам някой да иска думата. Може комисията да, да, да вземе отношение. Благодаря ви за това, че ми предоставяте възможност за някои допълнителни съображения. Първо бихме желали да благодарим на вашата комисия за конструктивната работа и за това, че ни помага да разберем тази тема. Когато говорим за целта на цялото предложение, сме напълно съгласни с вас по въпроса за техническите подробности. Има някои добри конструктивни предложения, които много внимателно ще обмислим. За това искам да благодаря и на комисията, и на докладчика. Напълно се присъединяваме към опитите, които се правят да се включи това предложение и да се вгради в вече съществуващите европейски политики за включването на хора с увреждания и други уязвими лица в тези мерки. Нещата, които трябва да се вземат предвид, е, са свързани с следното. Дали трябва да бъде включено това в това конкретно предложение или да се предвидят отделни мерки. Един по-маловажен коментар би бил, че аудиовизуалното съдържание, както е споменато във вашия член първи, вече е уреден с техническите изисквания, с стандартите 2.0. Те са уредени и в самата директива, а във връзка с предложението за разширяването на приложното поле, вие определено не сте единствената инстанция, която предлага да се разшири приложното поле, за да може да се включат различни видове уебсайтове с различно съдържание. Предложението на Европейската комисия е да се направи това предложение колкото, се възможно, колкото е възможно по-кратко, по тясно, а не всеобхватно, за да може по-лесно да се прилага от държавите членки. още повече, че има фрагментиране на пазара и трябва да се види какво трябва да се направи, за да се насърчат възможностите за достъп и да се премахне несигурността, както от страна на търсенето, така и на предлагането в различните пазари, в, в различните е, държави. Е, може да се предложи, че ако се е, включат тези 12 вида вебсайтове, които всички държави би трябвало вече да имат и които предоставят услуги, които са уместни за гражданите, ще може да се създаде критична маса и която ще се пренесе в други публични и непублични вебсайтове. Това е необходимо, за да може пазара да излезе от сегашното си разпокъсано фрагментарно състояние. Да, това е коментара. Има един въпрос, който още не е решен, но ние усещаме, че може би ще има известно стълкновение между изменение 6 и 10, не само по отношение на това, което те се стремят да постигнат, но в едното изменение се отнася за вебсайтове с културно съдържание, в, в другото изменение се говори, че директивата би трябвало да уреди уебсайтовете, предлагащи културни дейности. Мисля, че тук трябва да има прецизиране, за да не се за да няма риск от създаване на някакво противоречие и вменяване на определени задължения. В общи линии обаче искам да ви благодаря за много конструктивното предложение и измененията, което ние ще обсъдим много внимателно. Благодаря, госпожо председател. Председателката, много благодаря. В общи линии явно всички сме съгласни, така че може да приключим по тази точка. Благодаря господин Бако. Крайен срок за измененията 15 септември. Ще гласуваме на 9 октомври на заседанието на нашата комисия. Сега преминаваме към точка 11. Разни. Има ли разни? Следователно закривам редовното заседание. Ще помоля унеси от вас които вече нямат какво да правят в тази зала. Желая ви едно прекрасно лято. Ще се видим на 5 септември. Ще гласуваме по измененията на а, бюджета. Благодаря. Унеси от вас, които няма за какво да останат в залата. Моля да напуснат. Единствените, които ще останат, ще бъдат преводачите. Ще проведем кратко обсъждане с докладчиците в Сянка по програмата Творческа Европа. Благодаря на всички, благодаря на комисия, комисията. Прекрасно лято ви желая. So. Ja, ich kann nicht warten, bis die Frau Costa kommt.